Well, good morning, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Нека да започнем нашето заседание. Първо, депутатите, э, извинете, преводачите искат да изчетат едно съобщение. Заповядайте. Заповядайте. Е, днес е 17-ти ден от протестните ни действия. Администрацията все още не е направила никакъв опит да влезе във връзка с преводачите, за да се разреши конфликта. Но независимо от това, настоящото заседание няма да бъде засегнато от нашите протестни действия. Трябва да започнем вече с заседанието. Малко изоставаме във времето. Добре дошли на всички членове на нашата парламентарна комисия и добре дошли на е, слушателите в нашето изслушване парламентарна анкета. Нашата работа Продължава с а, изслушване за полуките от а, досиетата от Рая. В два панела ще се структурира работата ни. Първо ще видим дали има празни пропуски в законодателството на Европейския съюз по данъчната област и дали трябва да се направи нещо допълнително. Господин Ахим Прос от ОСР, госпожа Жулиет Гарсайт, журналист от Гардиан и е, член на консорциума на независимите журналисти и Лусия Росел, научен работник в е, проекта Борба с фискалните измами. Е, това са нашите гости. Добре дошли! Когато говорим за независимия консорциум за, на разследващите журналисти и тяхната работа, знаете, че бяха направени много разкрития с, за така наречените панама, панамски досиета. Ние ще разговаряме с представители с многонационални компании. Е, това е втория панел за агресивни данъчни тактики. Но тук присъстват представители на Макдоналдс и Найк. Apple също бяха поканени, но те е, се извиниха с това, че в момента има е, правен процес пред е, Общия съд на Европейските общности е, и представител на нашата комисия ще се срещне с тях при нашето посещение в Вашингтон през юли. Апъл пое ангажимент да присъства на публично изслушване след като се произнесе съда. Европейската група Керинг не прие нашата покана с обяснението, че техния изпълнителен директор не може да присъства и няма кой да го замести. Координаторите на политическите групи ще решат в понеделник как да процедираме в този случай. По-специално дали да поканиме групата Керинг е, да се яви тук е, в, на друга дата. Посредническите компании Apple B и Baker McKinsey също бяха поканени, но отказаха поканата. Е, като претекст те цитираха задължението си за поверителност. Аз ги уверих, че комисията не се интересува от техни конкретни клиенти, и винаги могат да запазят мълчание, ако, слушат, ако решат, че не може да отговорят на определен въпрос. Координаторите ще обсъдят евентуални последващи действия в понеделник. От името на нашата парламентарна комисия аз считам, че не е приемливо е, компания да отказва да се яви на изслушване – пред анкетна комисия на Европейския парламент. Задължението да, бъдат, е, да имат прозрачност трябва да е една от основните ценности на всяко дружество. Затова и оценяваме високо присъствието на Nike и Макдоналдс. Е, отказвайки да участват в изслушването, B и McKenzie показват, че не считат, че е необходимо да реагират на появилите се статии в пресата след е, досиетата от рая. Тишината, вероятно, може да бъде интерпретирана като признание, че вършат нещо нередно. Обмяната на мнение по време на първия тъни сесия, особено с един от журналистите, коя, която писа по темата досиета от рая, вероятно ще хвърли светлина и на този въпрос. Нашите е, оратори и гости са получили списък с писмени въпроси. Някои от отговорите вече сме ги получили. Те са изпратени на депутатите и ще се появят на вебсайта на нашата комисия, след като приключи изслушването. Сега нека ви представя участниците в първия тур от дискусии. Господин Ахим Прост, завеждаш отдел Международно сътрудничество и данъчна администрация в ОИСР. Госпожа Жулиет Гарсайт от Guardian, репортер от консорциума на независими журналисти и госпожа Лусия Росел Флорес – работеща по проекта Борба с данъчни измами и е, овластяване на регулаторите. Нидерландия. Всеки от нашите гости ще има 5 минути за уводни думи, след което ще продължим с обмяна на мнения с членовете на нашата комисия. Господин Йоахим Прос, имате думата. Благодаря, благодаря за поканата. Извинение, че не съм изпратил отговорите на въпросите. Ще се опитам за пъте минути да отговоря на максимален брой. Четири основни момента искам да коментирам. Къде отиват е, доходите и какво се случва с корпоративните данъци, после дълга, какво се случва, свързано с контекста с агресивно данъчно планиране. Също какви са разликите в данъчните режими и ако мога в тези 5 минути, ще коментирам и какво трябва да се направи на европейско ниво в резултат от случващото се с досиетата от рай и панамските досиета. Как реагира ОСР на намаляването на, пла... на плащането на корпоративни данъци? В ОСР и страните членки те, данъчното облагане е спаднало значително, т.е. има сериозно, сериозен спад. След финансовата криза е, ставката се стабилизира, сега има предпоставки и да спада. Това са тенденции, които се наблюдават не само в отделни страни, а навсякъде. Франция е един от примерите. 22 страни в ОИСР имат корп... средно корпоративен данък 20% и, и по-малко. Същевременно процента на корпоративния данък към БВП е относително стабилен, т.е. независимо, че ставката пада, съотношението не се променя. Това се третира като парадокс. Като процент от дохода за правителствата, този доход е намалял, но все едно доста, е доста съществен. Много страни разчитат на доходите от корпоративно облагане като съществен приход. Аз лично зададох въпроса дали да обръщаме внимание на този данък като приход, дали той не е незначителен, но напротив, отговор беше, че около 340 милиарда е сумата е, тоест, е, и загубите 340 милиарда са загубите от е, трилиони доходи от корпоративен данък, така че си струва да се борим за тях. Това са данните на ОСР. Второ, как е, да се бориме с свиването на данъчна основа. Първо трябва да се борим с липсата на прозрачност, също и с е, възможностите за откриване на вратички в различните данъчни режими. Можем да говорим нали, и само за данъчна ставка – но когато става дума за ниски ставки, това е един въпрос. Но въпросът е как се прилага законодателството за избягване на практиката на свиване на данъчната основа. В момента излизаме с първите доклади. За първ път данъчните администрации – получават такива и събират такива данни и сега те първа трябва да си отговаряме на въпроса дали да, да обмисляме въпроса с ставките, дали и не, е достат, не сме достатъчно ефективни. Тоест, дебата продължава. После трябва да отчитаме какви ще са разходите за осъществяване на контрол. Горе-долу тук се намираме по усилията за борба с изнасяне на данъци и уродване на данъчната основа. Сега, усилията ни за това а, да се установяват практиките за предоставяне на прозрачност когато е, правиме преглед в ОИСР за вредни данъчни практики, правиме преглед върху всички страни, т.е. не само че страните на ОИСР. Е, примерно във Франция има е, практики, свързани с патентите, които са различни. Какво трябва да се прави в резултат на разкритията? Определено проблема е с прозрачността, с това, кои са реалните собствености, също задължителни права за разкриване на това, кой и кои са данъчните съветници. Много неща могат да се коментират, но ще спра до тук. Good morning. Thanks uh, for inviting me to give evidence. Um, I've been asked to come today because I led the Guardian's report. Благодаря. Благодаря ви за поканата за участие. Водих разследването на Guardian по райските досиета, а преди това и по панамските досиета. Наскоро започнах работа и по проекта Дафни. По този проект продължаваме работата на малтийската журналистка Дафни Каруана Галиция. Ще се спра върху тези три разследвания. В началото ще се спра върху законовите затруднения, пред които се изправят журналисти, извършващи подобни разследвания. Вероятно ще имате въпроси и за данъчните структури, както и за субектите, които са изиграли роля, например, по панамските досиета, като фирмата Apple B. как можем да оценим оценката на разследващи агресивно данъчно планиране журналисти в Европейския съюз. Журналистите, които разследват случай на корупция, може да са много уязвими. Срещу тях може да се отправят заплахи от съдебни производства, но съдебно преследване може да има и много тежки последици, като за малтийската журналистка. понякога ни заплашват с действия по съдебен ред. Всъщност, доста често в Обединеното кралство много често се правят опити за налагане на запор върху публикацията. Отправят се и заплахи за съдебно производство преди публикацията. В някои юрисдикции журналистите са особено уязвими. Колеги във Франция, Германия и Италия са получили идентични писма, например. Мога да ви дам два примера за заплахи със съдебни действия, отправени към Guardian. Разкрихме, например, изтичане на средства към офшорна фирма Appleby. Тя не е установена в Обединеното кралство. Има две представителства на Бермудите и на Isle of Man. Данните бяха извлечени в Обединеното кралство и бяха предоставени на Süddeutsche Zeitung в Германия. Бяха след това предадени и на Международния консорциум на разследващите журналисти, който има седалище във Вашингтон. Но срещу нас бе отправена заплаха в Обединеното кралство. Изискано бе от нас да предадем райските досиета. Бяхме единствените двама партньори в консорциума от Обединеното кралство. Нито един от останалите партньори обаче не бе заплашен с съдебно производство от Апълби. Бе ни оказан натиск и от министър-председателката ни. Тереза Мей в парламента заяви, че искаме да предадем данните на правоохранителните органи. Можете да си представите какво въздействие би имало това върху други потенциални подаващи сигнали за нередности. Не мисля, че искаше да и се да се предадат данните, за да се направи данъчно разследване и да се изправят извършителите пред съд. Това бе просто опит от нейна страна да сплаши Гардиан, да сложи край на материалите, които публикуваме, защото сме политически неудобни. Политически неудобни сме за онези, които даряват средства на партии. Оказваме и отрицателно въздействие върху отношението на Великобритания с бивши нейни колонии, за които излезе информация по панамските своите досиета. Борихме се категорично отстоявахме правото си да защитим материала, да защитим източника си на информация и да продължим работа по материала. BBC и Guardian постигнаха споразумение с B, споразумение за защитата на неприкосновеността на нашите журналисти. Можем да продължим работа. Ако истински подаващи сигнали за нередности подадат информация на Guardian, то те трябва да са сигурни, че не са изложени на опасност, ако публикуват материала другата в Европа. <clears throat> Винаги защитаваме източниците си. Защо Apple B искаше да предприеме действия срещу BBC и Guardian. Има две причини. Безплатни услуги предоставяме и се излъчваме и публикуваме на английски. Освен това, има и връзка с законите ни за управляващи журналистиката. Много строги са нашите закони за клеветата. В Обединеното кралство един вестник трябва да докаже, че онова, което е публикувал е вярно. А във Франция, например, онзи, който предявява жалба за клевета, трябва да докаже, че онова, което е публикувал вестникът, не е вярно. За разлика от Америка нямаме първа поправка в Конституцията. Т.е. в Конституцията ни не е закрепено правото на свобода на словото. В Обединеното кралство има журналисти с много власт, които работят по дела за клевети. А, много от хората, за които пишем, когато разследваме офшорни дружества, са натрупали богатства в държави, където корупцията е повсеместна. Хора от Русия, Украина, Либия и други държави сега имат интереси в Европа, най-вече в Великобритания. Живеят у нас, децата им ходят на училище у нас, възползват се от огромните ни данъчни предимства. И тези хора, когато ние публикуваме или искаме да публикуваме материали, пряко се обръщат към адвокатите си. Не заплашват вестници като Гардиан, тъй като ние сме силен орган, имаме много добри юристи, но могат да заплашват по-малки медии или репортери на свободна практика. Много съм загрижена, тъй като тези адвокати, адвокатски кантори са започнали да се обръщат и към журналисти извън Обединеното кралство. Например, Дафне Каруана Галиция бе заплашена от Мишкон Дерея. Дафни публикуваше също материали за фирмата Хенли и партньори. Един клиент на тази фирма продава малтийско гражданство на онези, които имат 1 милион, който да могат да инвестират в Малта когато Хенли се обърна към Дафни, тя трябваше да поправи информацията в блога си. В противен случай щеше да бъде разорен. Мога да ви дам и пример с един журналист в Ангола. Той получи също писмо от Шилингс. Става дума за анголски журналист, публикуващ материали в Ангола за кражбите, отклоняването на средства от анголския фонд за държавни инвестиции. Този журналист бе много изненадан от това писмо, тъй като лицето, за което е писал, не е било британец, не е пребивавало и в Великобритания. Тогава защо към него се е обърнала британска адвокатска кантора? Като че ли се използва най-благоприятният правен режим за клеветите. Не би трябвало британски адвокатски кантори да заплашват журналисти в Малта, например които разследват случаи за корупция. Разбирам, че по европейското законодателство това е възможно, но процедурата, която се прилага, може да е подобна на сплашване. Може би трябва да се обмисли в Европа законодателство, което да предотвратява стратегическите съдебни процеси, за да се възпрепятства участието на обществеността. Защото ако се прилагат такива практики, нези, които са с по-критично отношение, трябва да похарчат много средства, за да могат да се защитят. В Съединените щати има много силно законодателство, предотвратяващо подобни практики. Мисля, че може да се направи нещо и в Европейския съюз, за да се преборим срещу изпирането на парите и корупцията. Благодаря, благодаря ви че ни описахте работата на разследващите журналисти. Парламентът винаги ще стои за тях в името на прозрачността и обществения интерес. Госпожа Флорес. Sorry. Uh, yeah, I said before, my name is Lucia I'm a political... Казвам се Лусия Русал. В момента кандидатствам за докторат. Бухит Унгар ще бъде мой научен ръководител. Тя е една от ръководителките на проекта Коферс. Занимавам се с всички теми, както и равенството на половете. Свързано е това, което пиша и с аспектите на избягване данъчно облагане. Първо нека кажа няколко думи за проекта Кофърс. И след това как могат да ни помогнат райските тотиета и да искаме по-голяма прозрачност. Последните 6 години Съюзът увеличи неравенството в различни сфери, от социопола до економиката. Данъчните системи продължават да се влушават. Облага се потреблението и труда, а не толкова капитала – основна причина мобилността на капитала плюс данъчни обежища и финансови тайни. Имайки предвид данъчната криза, много бавно се реагира чисто на ниво политики на всички нива. Ще има много промени, които се очакват. Нерегулаторни инструменти започват да се използват Една нова рамка се предлага, за да се разбере по-добре случващото се. От една страна се разглеждат и онези, които регулират, и онези, които извършват регулирането. Ние разглеждаме как се променят системите и предлагаме решение на данъчния режим на Съюза. Целта ни е да видим къде са пропуските и къде са възможностите за подобряване на системата на европейско ниво и в държавите членки. Като проект искаме да видим каква е ефикасността на новите инструменти да се преборят. Като, например, инструменти за докладване по страни, идентификатори на правосубектността, свиването на данъчната основа, извеждането на печалбата от данъчно облагане – Нужни са ни емпирични данни. Но за това ни е нужна повече информация. Трябва да разберем какво се случва в миналото, за да завидим как да решим проблемите на бъдещето и настоящето. Разглеждаме това как се раз... адаптират политиките на Съюза, на държавите членки, експертните мрежи и административния капацитет използваме новаторски подходи, иконометрика, моделиране. Okay. I'm sorry. I thought understand it. Oh, can I, can I also... The translators tell they cannot yeah. translate because you speak too fast. Okay. I... Okay. Отново ли да започна? Аз искам да кажа, че аз не ви разбирам на английски. Това са такива дивоти, че нищо не се разбира. Това няма нищо общо с реалността. Е, хубаво е да имаме някой политолог тук, но ние не говорим за наука. Please, uh, yeah, to... Много ви моля да говорите по-бавно заради преводачите. Uh, be... Моля да взимате думата само когато думата ви е дадена. Is... Една от основните ни цели е да разглеждаме данъчните системи като екосистеми. Искаме да видим как корпорации, регулатори, експерти, счетоводители, юристи искат да оцелеят в този нов режим, как търсят отделни пропуски или ниши, след това какъв е отговора на тези действащи лица към регулаторите и въздействието върху цялата система. Новата система също ще има най-вероятно пропуски и трябва да се адаптираме към тях. Имаме нужда от повече анализ. Що се отнася до райските досиета? Там има отлични емпирични доказателства по един въпрос, който вече бе добре познат сред учените, тъй като ние в научния свят отдавна се занимаваме с данъчните а, видове рай. Те повдигнаха въпроса за офшорните инвестиции, за зловедното планиране на да, плащането на данъци. Тези документи показват, че не става въпрос само за корпорация и за отделни физически лица, което пък доведе до по-голямо наблюдение на публични личности и отделно анализ. За нашия проект е, райските досията предоставят добра информация, за да може емпиричните доказателства да бъдат по-силни. Членове на проекта, активисти казват, че прозрачността е единствения начин да се борим с данъчните измами. Това не е достатъчно обаче, за да се преборим с тези измами и регулатора да има повече правомощия, е нужно да има прозрачност при политиките, да знаем къде са тези пари, които не са платени. Благодаря. Дискусия с депутатите започва сега. Ще се зададат въпроси по 5 минути. Една минута въпрос, 4 минути отговор. След това депутатите ще може да задават допълнителни въпроси, без да се удължава общия период от 5 минути. За НП Лудек Нидермайер. Благодаря. Благодаря на гостите за това, че са тук. Последните години нашата комисия имаше широк мандат. Занимахме се с големи дружества, с борбата с изпиране на пари, измами и така нататък. Имаше един въпрос, който не бе засегнат много и той е свързан с облагане на физически лица. Виждаме ги от панамските досиета и днес дори изтекче информация отново по този въпрос. Имам три въпроса. Политическата и социална цена на това богати да плащат малки данъци, оказва своето въздействие върху економиката. Обществеността е недоволна. Обръщам се към програмата КОФърс, както и ОИСР. Смятате ли, че това е економически, а не само социален проблем? Към същите гости отново. Този въпрос свързва данъчното облагане на физически лица, но и корпоративните структури? Има ли законодателни мерки, които да бъдат конкретно насочени към това, ако решим, че е нужна промяна? И не на последно място, това е най-вече към ОИСР. Каква ще е стратегията на правителствата към такива богати индивиди, които извличат своята печалба от дивиденти, от, дан, от найеми, а не толкова от пряката економика. Голям въпрос за една минута. Имам четири всъщност. Три. <laughs> okay. a, a Няколко думи. Първо, по отношение на прозрачността. Ако погледнем панамските досиета. Ако общия стандарт за отчитане беше факт, нямаше да се случат част от тези елементи. Европа въведе отчитането, което е автоматично на банковите сметки. Панама дори сега автоматично ще изпраща информация по сметките за сметки на нейна територия. Законодателството включва а, и сметки на дружества, чието бенефициерни собственици имат сметки в Панама. Трябва това законодателство напълно да се прилага, буквата на закона трябва да се изпълнява. Ние, ОИСР и Европейския съюз, затова и въведахме правила за онези, които искат да избегнат правилата за оповестяване. Имаме задължителни правила за оповестяване. Трябва да се работи повече в тази посока, че уне... за това, че онези, които трябва да знаят, могат да знаят, т.е. да има прозрачност. Истинските собственици на дружествата. Важно е това да е прозрачно, посредством глобалния форум се прави това, нужно е подобряване на прозрачността за истинските собственици. Как може да стане това също и в електронната сфера? Регистър, добре. Може да има и агенция, която се занимава, но пък тя ще има конкретно работно време и човек не може винаги да се съобразява с това. Европейската комисия работи активно. Нужно е по-голяма прозрачност да се осигури. Тъй като е трудно да се раздели банковата сметка от местоживеенето и за това вече държавите се състезават по въпроси, свързани с предоставането на право на местопребиваване. Много може да се направи в тази сфера. За да се избегне това, не става дума само за данъчно блага, не става дума за равенство, за това обществото да има доверие в себе си. Много по-широк е въпросът от това да се плащат данци. Нужно е да има прозрачност. При нас има 100 държави. Трябва да видим къде има недостатъци и където може да се направи повече, да се направи повече. Това не е единствената сфера. Не трябва да постоянно да се състезаваме с това да намаляваме данъчни облегчения на дружествата, за да ги привлича и не трябва всички данъци да се прехвърлят на крайния потребител. Щом има информация за финансовите холдинги, всяка една държава може да реши е, колко иска да облага труда, колко иска да облага капитала. Но трябва да разполага с необходимата информация, за да може да облага капитала. И вече правителствата да решат как да облагат. Благодаря, надхвърлихме малко времето. Давам думата на следващия ни гост, но все пак нека да се отдържаме в рамките на тези 5 минути. Благодаря. Аз изчетох вашите отговори в писмен вид. Въпросът ми е, като става дума за досиетата от рая, някои от тези схеми технически са законни, но морално, от морална гледна точка не са оправдани да се използват вратички и така нататък в закона. Първият ми въпрос е има ли изискванията за отчитане страна по страна могат ли да се използват на глобално ниво като модел за борба с избягване на неплащането и агресивни данъчни практики? И за госпожа Гарсайт. Аз също изчетох вашите отговори. Може ли да коментирате какво може да направи Европейския съюз повече за защита на подаващите сигнали, за журналистите, така в рамката на защитата на подаващите сигнали? В, ня... в един от отговорите си ние помолихме, поканихме B, но те не са единствените, които предоставят подобни услуги. Има GM Fides, който, който е собственик, чийто собственик е Арон Бакс, който финансира Брексит, например. Тоест има сериозна връзка между големия бизнес в Обединеното кралство – и е, събития, случващи се в е, света. Интересно е да можем да поканиме подобни личности пред нашата анкетна комисия, за да виждаме да каква е, риска, е, каква е връзката, как действат тези схеми. Добре. Е... Господин Госпожа Ръсъв или господин Прос? Добре, само първията част на въпроса и ще дам на колежката да отговори на втората. Досиетата от Рая разкриват действително факта, че тези практики така опъват закона до крайност и търсят вратички в него. Ако се прилагат буквално изискванията, подобни структури не биха могли, е, няма да могат да съществуват. Включително в Съединените щати сега има законодателство. Та, много неща са възможни и, и бяха възможни да бъдат направени в миналото. А, и сега, когато се прилагат законите, подобни структури не работят вече. А втория въпрос за отчета страна по страна. За първ път ще има такива доклади през юни тази година в целия свят. Така че ако сте една голяма корпоративна компания Nike, която работи по целия свят, тогава данъчната администрация на страната, където сте установени, дори да присъствате в 120 страни, е, цялата данъчна администрация ще има възможност да види отчетите ви от всички страни. Това е, ще означава огромна разлика. Защото ще се налага да се обясни на данъчната администрация какви структури имат те в други е, администрации. И много компании не искат вече да го правят. Нееднократно обсъждахме въпроса за отчитането страна по страна. Ние имаме известни резерви в ОСР да оповестяваме информацията, не защото сме против прозрачността, а защото има някои технически проблеми. Когато ние излязохме с изискванията за отчитане страна по страна, го направихме с конкретна цел, с конкретни разбивки на това какво се очаква да бъде отчитано и е, не може да се очаква отделна страна е, да си прави е, заключенията е, от това. Е, би следвало да има взаимодействие, така че сега не е ясно дали отчет е, в този си вид има, е полезен за тази цел. После, е, обмената на информацията. Действително това са практики, които дават е, възможност да се избягва плащане на данъци, но пък тук се намесва и въпроса за двойното данъчно облагане. Е, извън Европа има известни притеснения, че какво се случва? Ние имахме оговорка да се предоставя информация и така нататък, но тези оговорки и споразумения с конкретните страни, те не се оповестяват. Европа е суверена. Ако реши да прави нещо повече, има пълното право да го направи. Благодаря, господин Гарсет. Вие говорихте за законодателството е, и за специална закрила за подаващите сигнали, евентуално и юридическа помощ. Това са неща, които определено е, са много необходими. Когато е, трябва да отида в някоя страна, където мога да плащам само кеш, ми се налага да нося огромни суми. Какво се случва, ако полицията тръгне към мен или дори моята компания? Трябва да имам възможност да, да се защитя. Понякога е необходимо дори да имаме и правна защита. Поне в законодателството на Обединеното кралство нямам възможност за такава. Така че необходимо е. Appleby ние използвахме максимално материала, който имаше в досията от Рая за Апелби. Те имат и споко... специален раздел за поверителност. Създаваха офшорни компании, назначават им номинално директори, пишат, че имат акционери, но всъщност крият кои са реалните управляващи и кои са реалните акционери. Е, за това беше необходимо да търсиме информация, оповестените е, за кого работят всъщност. Е, бизнеса междувременно бе продаден на частни инвеститори, но продължава да работи плана на новите собственици е всъщност да разгърне е, дейността е, и натиска е да има и повишени на доходност. Та, те дори търсят нови клиенти. Тук се поставя въпроса как ще се извършват надлежните проверки. Аран Банкс Е, има акции в е, компания, която се занимава с е, сделки и с акции, той според мен има какво да каже или пък някой от неговата компания. Моля, нека да успяваме да се ограничим в рамките на една минута, когато задаваме въпроси. От НП Thanks to all three uh, speakers. I would start with... Благодаря ви, господин председател, казва господин Морешан. Въпроси към госпожа Гарсайт. Първо за проекта Дафни за който говорихте преди малко. Кои са някои от темите, по които работите по този проект в продължение на работата на Дафни Каруана Галиция? Окоръжаващо ли е онова, което се прави по този проект? Натъквате ли се на някакви трудности по него? Казахте също така, че трябва да се приеме и европейско законодателство за предотвратяване на стратегическите съдебни производства, възпрепятстващи участие на обществеността, за да може да се защитят журналисти, разследващи агресивното данъчно планиране? Какви други мерки са необходими според вас, за да бъдат защитени журналисти, разследващи по толкова деликатни и опасни случаи? Третият ми въпрос – във връзка с нормативната рамка, няколко пъти упоменахте Обединеното кралство и отвъд морските му територии като възможности за за офшорни схеми. Какво според вас ще се случи след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз? По проекта Дафни Малта прояви много голям интерес, тъй като става дума за значими теми, засягащи целия Европейски съюз, като въпроса за така наречените златни паспорти, продажбата на малтийско гражданство. Обединеното кралство продава разрешителни за пребиваване. Австрия също. Португалия прилага подобна практика. Въпросът е каква проверка се прави на източниците на средствата. Повечето от хората, закупуващи такива визи и паспорти, са от държави като бившите съветски републики, Русия, Китай, страни, където не се спазва върховенството на закона. В Обединеното кралство, например, 3000 семейства са имали възможност да закупят право на пребиваване между 2008 и 2015 година. Тогава не са правени проверки на източника на средствата средствата, тъй като правителството е смятало, че банките го правят, а банките са смятали, че прави проверки правителството. Не е публикуван и списък на тези лица. А когато става дума за политически фигури, трябва да се знае колко лица и а, кои са били лицата, които са се възползвали от подобни схеми. Трябва да се публикуват имената им. Малта публикува, например, всяка година имената на новите си граждани. А в Кипър, онези, които чрез инвестиции кандидатстват за гражданство, също биват включвани в такъв списък, който става публично достояние. Европейският съюз трябва да предвиди такова изискване, когато става дума за политически фигури трябва да се проведат и дебати за учредяването на Общоевропейска европейска агенция за борба срещу изпирането на пари. Разговарях с представител на Банка в Ингланд миналата седмица. Той каза, че е много трудно да се осъществява надзор върху националните банки в Обединеното кралство. Обединеното кралство разчита на САЩ за това. Държава като Малта няма ресурсите да се бори срещу международното изпиране на пари. Видяхме какъв бе проблема с, с, с субектите, по които разследваше Дафни. Видяхме и какво се случи в Латвия. Данъчното облагане е въпрос падащ към прерогативите на държавите членки, но изпирането на пари е явление, което се наблюдава в световен мащаб. Затова е необходима една силна обща структура, тъй като за националните регулатори е много трудно да упражняват контрол проучваме въпроса с закупуването на гражданство чрез инвестиции. Също така следим и въпроса с политическата намес. Говорихте за законодателството за борба срещу стратегическите съдебни производства, за предотвратяване на участие на обществеността. Не бива законодателството за защита на данните да подкопава правото на журналистите на достъп до информация, когато разследват случаи като панамските досиета. Не бива да се прилага модела на Обединеното кралство. Какъв бе въпросът ви за отвъд морските територии, зависимите от британската корона територии? Въпросът ви бе за Брексит. Добре бе прият закон, който да подсили системата за публични регистри на реалните собственици в отвъдморските ни територии. Факт е вече този закон. В Обединеното кралство ще се опитаме да установим определени механизми за защита преди да напуснем Европейския съюз. Така ще може да се следят паричните потоци от страна на унези, които искат да въздействат на политическите процеси в страната ни отвън. Подобни регистри в отвъдморските ни територии, подобно на тези в Обединеното кралство, ще са онлайн и консултирането с тях ще е безплатно. Съвсем накратко, господин Пост, по въпроса за закупуването на гражданство и право на пребиваване чрез инвестиции. Има схеми в рамките на които лица пребивават в европейски държави, имат обаче разрешително за пребиваване от друга европейска държава, което представят пред банката. Тоест, отчитането става на фиктивното им място за на пребиваване. Благодаря. От името на социалистите. Thank you, Chairman. I will do my questions in Spanish, please. Благодаря, ще си задам въпроса на испански. Gracias, presidente. Eh, gracias también a los ponentes. Yo tengo tres preguntas para... Благодаря, господин председател. Благодаря и на тримата ни гости. Имам въпроси към представителя на ОИСАРА. Съвсем накратко. Тук в Европейския парламент след три години борба срещу укриването на данъци оставаме с впечатлението, че като че ли не се постига кой знае какъв напредък. Отчитането по страни ще бъде ли разширено като инструмент? С какви инструменти разполагате, за да се присъединят повече страни към този механизъм? Смятате ли, че трябва да се въведе нещо като минимални стандарти за дружествата? Например, минимална ставка Добра идея ли би било това според вас? Сини, черни списъци, сиви списъци, достатъчни ли са тези инструменти, които прилага Европейският съюз? Ефикасни ли са? Четвъртият ми въпрос е към госпожа Гарсайт. Тук в парламента работим по директивата за защита на подаващите сигнали за нередности. Докато ви слушах, реших, че ще трябва да внеса изменения по тази директива. Трябва да направим нещо по отношение на тези адвокатски кантори, които всъщност работят с престъпници, предявяват неверни съдебни искове. Господин Прос, първият въпрос – Три години вече се борим срещу укриването на данъци. Удържаме ли победа в тази битка? Трябва да правим разлика между онези, които укриват пари, спечелени чрез укриване на данъци на сметки в други държави и друж... самите дружества. Трябва да гледаме на тези неща като на две различни явления чрез обмена на информация за банковите сметки, според мен, се постига много голяма промяна. Последните данни показват, че определен брой държави са реализирали приходи от данъци в размер от 95 милиарда, тъй като определени лица доброволно са направили разкрития за себе си. През септември тази година 100 страни ще обменят информация за банкови сметки. Ще се обменя такава информация с Обединеното кралство. Например, ако човек от Обединеното кралство има банкова сметка в Панама или в Швейцария, тази информация ще се споделя. И от това ще проистекат големи промени. Разбира се, трябва да има и други действия отчитането по страни. Това е нещо по-различно. Не става дума за банковите сметки на физически лица, а за финансова информация за големи многонационални дружества. Те не укриват данъци обикновено, но може да извършват агресивно данъчно планиране всички данъчни администрации в страните, където тези многонационални дружества извършват дейност, ще имат информация за цялата група, за това къде плаща и не плаща данъци, къде извършва или не извършва дейност. По този механизъм се работи в момента. Той обхваща всички все още необхванати дружества. Сега системата обхваща около 99% от данъчната основа на многонационалните дружества. Това са американски, немски, японски, китайски, индийски, бразилски дружества. Схемата покрива 95% от БВП. Това вече е много значима стъпка напред. Някои като Европейския парламент или ОИСР може би са по-нетърпеливи, но трябва да се постигне първо съгласие, след това да се приеме законодателния акт и след това да се приложи. За сега трябва да работим с данъчните администрации, за да се възползват те ефективно от механизма. Зададохте въпрос за евентуалното въвеждане на минимални ставки за дружествата. Това много оживено се обсъжда в Европа. Говори се за минимални данъчни ставки. Говори се също и за предпазни мерки за данъчните ставки в случай на спад. А мисля, че на въпроса за подаващите сигнали за нередности може да отговори колегата до мен, госпожа Гарсайт. Защитата на подаващите сигнали и на журналистите, когато срещу тях се предявяват искове за клевета. Мисля, че проблемът до някъде се дължи на това, че Тези искове се предявяват от много богати хора, тъй като само те могат да си позволят адвокати, работещи по дела за клевета. Същото въжи и за офшорните схеми. Лесно е за органи като Guardian да се защитават. Много е трудно обаче за блогъри, за работещи на свободна практика да устоят на натиска на тези адвокати. Тези репортери обикновено са именно онези, които разкриват случаи на корупция. Такъв бе случаят с Дафне Каруана Галиция, която списваше блок в Малта. Не разполагаше с цяла армия от адвокати. От името на Ауде. Muchas gracias, presidente. Yo también voy a hablar en español. Y estoy fuera en hispanski. Bien, en primer lugar, la admiración y el respeto a la señora Pърво, Възхищавам се към всич... Е, на всички журналисти и госпожа Гарсайт. Някои депутати тук вече дълго време се занимава с тази тематика. Имаме проект от директива за укрепване на защитата на подаващите сигнали. Сега по-специално се опитваме да не навлизаме в тази мръсна игра на зловредно водене на дела, което всъщност уронва основата на вашата работа и демокрацията. Ще продължим да работим по това законодателство срещу стратегическите искове. Колегата ви каза нещо и ще почна от там. Знаем, че избягването на данъчно облагане се извършва в държави, които не са в черния списък. Благодарение на панамските досиета, на друга информация, която изтече, имаме представа за огромните суми, които се препират и ако това е така и ако това се прави само чрез избягване на данъчно облагане, имаме ли представа колко каква е сумата което не се плаща. Това е към господина от ОИСР. И смятате ли, че просто трябва да се ратифицира конвенцията за обмен на информация, ако не се прави повече в ОИСР? Трябва да се действа бързо, тъй като в световен план има цели структури за избягване на данъчното облагане. Благодаря за въпроса. Напълно съм съгласен с вас. Според нас, когато започна проектът БЕПС, държавите губеха около 10% от приходите, които очакват, или 240 милиарда годишно. Това е цифрата, която е записана в нашия доклад на базата на анализи. Използваме агрегирана информация по държави, не по отделни дружества, а окрупнена. 2019 година очакваме да видим каква е промяната. Ще видим каква е разликата в чисти числа, но в момента го проучваме. Тоест, започваме от прогнозната стойност 240 милиарда, които смятаме, че не бъдат платени. Говорим само за средства, които не са платени, т.е. избягването, което е свързано с тази част, наречена БЕПС или свиване на данъчната основа, извеждане на печалбата от данъчно облагане или необлагане на печалбата. Всички дружества казват, че проектът БЕПС променя начина по който те се държат. Това се вижда и при планирането, Вижда се също, че структурата, която се забелязва в райските досиета, е такава, че не е имало видимост, не е имало прозрачност. Сега ще има такава прозрачност. Това ще бъде видимо за първи път сега, заради обмена на информация. Под сега разбирам юни. Uh, Благодаря. Um, I can answer in Spanish, if that's okay. Ще отговоря на испански. Що се отнася до прогнозните стойности? за това какви суми се перат и какви дум... Е, суми, извинете, не се плащат, не влизат. Говорим за по модели за проследяване и привличане. Искаме да видим кои юрисдикции привличат средства, посредством тези економетрични модели. Вече имаме а, прогнозни стойности, мога да ви изпратя документи. Не съм подготвила такъв един въпрос, но що се отнася до изпирането на средства, там имаме конкретни данни, които са прогнозни. След това избягването на данъчното облагане и неплащането на данъци. Пак ще видим по юрисдикции и така ще стане ясно и колко се губи научно-изследователска дейност. Използваме напредничеви модели, за да стигнем до тези прогнозни стойности. Uh, Зелените, моли Скот Като. Благодаря, председателю. И аз искам да започна с благодарности към Джулият и колегите от Гардиан за отличната им работа по защитата на върховенството на закона. Не се гордея в момента от всичко, което прави Великобритания, но от британци като не винаги съм се гордяла връзката между Брексит и избягване на данъчното облагане и така наречените лоши момчета на Брексит, които се виждат от райските досиета. Знаем, че голямата част от защитниците на Брексит е, след това лъснаха в райските досиета. Те имат много близки връзки с офшорни фирми. Имаме и един депутат, който е за Гибралтар, Британските Виржински острови и други депутати. Още един депутат ще спомена, който има дружество, което се управлява в Сингапур и Кайманските острови, лорд Ашкрофт пък се възползва от статута си на нерегистриран за плащане на данъчни задължения в Единеното кралство. И така, Джулият, каква е връзката между тези така наречени лоши момчета на Брексит и райските досиета? Смяташ ли, че има връзка между техните интереси, които искат, които са свързани с това да се излезе от Европейския съюз? И така ли искат да си върнат контрола, както казват те? Благодаря ти, Моли, за работата, която извършваш. Работиш много ефективно и ефикасно в Обединеното кралство, имайки предвид всички тези въпроси, свързани с неплащането на данъци, избягването на данъчно облагане. Има, според мен, връзка. Това са хората, които, чието имена постоянно виждаме в данните. Говорим за хора, които много често са били ковчежници на консерваторите, няколко от лордовете. Един от тях има семейен тръст в Джърси, пак излиза в райските досиета. Друг депутат също. Имаме информация от остров Ман, където друг депутат има връзки, негов бизнес партньор пък също, който живее на остров Ман, е с а, място за данъчно облагане извън Обединеното кралство. Телеграф беше един от вестниците, който много защитаваше Брекси. Той също има връзки с райските досиета, името се появява там – Джереми Корбин ясно го каза. Той се безпокои от това, че има хора, които настояват Обединеното кралство да стане данъчно убежище до брега на Европа след излизането на Великобритания. И когато има Брексит, ние ще станем в Великобритания много по-уязвими и можем да бъдем по-ловени в мрежите на финансовия сектор, особено офшорните а, дружества и хората, които защитават този тип поведение. Преди да напуснем Европейски съюз, трябва да заложим мерки, за да се защитим. Една от основните мерки е прозрачността. Трябва да се публикуват и нези, които си купуват право на местоживеене в Обединеното кралство. Също това ще бъде една добра защита, да се видят имената им. Има пряка връзка според мен. Хора като лорд Ашкрофт виждат в това една отлична възможност за индустрията, от която така или иначе са си натрупали богатството. Искам нещо още да попитам за някои от банките, тъй като парите, които бяха събрани, за да се подкрепи кампанията за напускане а, на Великобритания, също бяха събрани по особен начин. Банките посредством холдингови дружества от край време имат интерес в фидуциарния бизнес. STM FIDEX е дружеството, за което говоря. Ролята на този бизнес е да включи офшорни дружества, които да действат от името на собствениците и да прикриват кои са те, тяхната самоличност. Този фидуциарен бизнес доведе всякакви средства в Европа на начини да се прикрие откъде идват, дружества, откъде идват средствата и на къде отиват. Нужен е надзор на такъв тип бизнес. Нужен е надзор също така на това, което се случва с STM Fidex. Вестник Обзървър излезе с статии по тази тема и особено един от журналистите по този въпрос. Много интересни статии последните седмици излязоха. Вижда се вече ясни доказателства за тесни връзки между кампанията на Банкси и руското посолство. Като че ли парламентът и в двете му камери всъщност, извинете, и двете страни на парламента, чисто политически, няма особено желание да се разследва този въпрос, за да се извадят повече доказателства за сговор. Но това трябва да се случи в момента. Се тъка такива разследвания в Америка. Защо няма такива в Великобритания? Благодаря, господин председател. Добре дошли на нашите гости. Искам да а, запитам какво е, е тяхното е, мнение за е, амортизирането на материални активи на международно ниво. Имаше публикувана днес публикация за Apple и подобни практики. Apple е отказала нашата покана да се появят тук. В изследването се твърди, че Apple ще плати около 4% данъци в порядъка на 4% ставка. И те използват възможностите да отчитат средства за закупуване на различни разрешителни и по този начин да не декларират печалба. Твърди се, че Apple продължава да плаща същите данъци в Ирландия, както и е, преди, е, сега, когато вече беше взето решението за държавни помощи. Това, което искаме да разберем е каква е вашето схващане за ирландския режим, как той се сравнява с международните стандарти и е, какъв е потенциала да се развиват при него подобни вредни практики? Кой иска да отговори на така лесния въпрос? I don't like to take the question, but <laughs> for lack of alternatives, I'll try. <clears throat> Um, I cannot comment. I don't know what the Apple structure is in detail. I can't comment on Apple. You know, you have to speak to Apple, and, and also I don't know the Irish law. Аз е, не бих казала, че познавам ирландското законодателство повече от вас самите, така че не мога да коментирам, но ако мога да кажа следното. И в Европейския съюз, и в е, Кодекса за поведение, и всичко, което говорихме за Брексит, ние разгледахме и облагането на, интелек... на правата за интелектуална собственост. И се опитваме така да излеземе вън от е, котията на чисто интелектуалната собственост. Ако е, страната инвестира в научни изследвания и развойна дейност, много страни правят това и го правят предимно през даната, данъчната система. Не всички, но повечето. Е, Испания, Франция, Италия, определено. А, в, е, на, по света, главно в Европа, а, е, се случва тази практика на избягване на плащане на данъци, като се инвестира в интелектуална собственост. Но Казахме, че трябва да се направи така, че отстъпките, които се дават, да бъдат съответни на мащаба на научно-развойната дейност. Т.е. ако давате е, отстъпки в данъчната система, страната трябва да реши те къде да отидат. Е, това се поставя под въпрос от е, мнозина но в края на кращата в законодателството БЕПС има разпоредби. Режима на Ирландия със сигурност спазва стандартите на ОИСР. Не, не познавам подробности. Предизвикателството, това, което коментирахте, определено продължава да е такова. Тоест, има страни, които насърчават развойна дейност – и може да се получи посредством тези практики да се е, окоръжава агресивно данъчно планиране, както виждаме, че евентуално се случва в Ирландия. Девид Кобърн, Европа за свобода и пряка демокрация. Тук чух безкрайни глупости. Благодаря, господин председател, за думата много патриотични изказвания, пък други пък не чак толкова, но от тях така и не очаквам от колегите такива. А, коментирахте господин Банкс, който дава пари за кампания, в която вярва. Ами, нека да кажем какво прави Сорос. Той подкрепя Европейския съюз, но никой не задава въпроси за него. Може би е време да се задават въпроси какво прави той, защото той се опитва да подкопае британската демокрация и да изкара пари от сриването на курса на лирата Стерлинг по британското законодателство, ако мога да обърна внимание на журналистите, колегата от Guardian, директорите на компаниите са задължени да свеждат до минимум данъчното облагане за законодателството, е, за акционерите си. Така че по този начин функционира една държава. Сега Европейския съюз търси друг вид е, легитимност. С, примерно, сега е, регламента за защита на лични данни, за закрила на интелектуалната собственост, но вие не се интересувате всъщност да осъществявате защита на собствеността, а само да налагате правила, които да се наместват в личния живот на хората. Така че вместо да защитавате е, правата на тези, които е, инвестират, вие се опитвате да ги излагате. Е, по панамските досиета не са извършени никакви престъпления. престъпления, извинете. Искам да чуя от журналистката от Guardian как си представя, че ще оцелее бизнеса, ако всеки работещ в една компания тръгна да разнася какво се случва в нея. Очевидно, вие нямате представа как се е, работи бизнеса, е, нито пък банките. Не си представяте какво означава изискването за поверителност. Е, не е лошо да видите какво ще каже закона по този въпрос защото който говори за дейността на компанията си, също трябва да понесе тежестта на закона. А пък журналистите, като твърдят нещо, трябва да го подкрепят, а не да говорят ей тъй без никакви доказателства. Това са моите въпроси. Госпожа Гарсайт, имате думата. Uh, Съм сигурна точно кои са въпросите и с кой да започна. Първо, правото на информация за това какво става вътре в компаниите и в е, структури, създадени от отделни индивиди за управление на богатството. Личните данни, те трябва да бъдат неприкосновени, трябва да бъдат опазвани от закона и ние всички имаме право за неприкосновеност на личния живот – но закона трябва да е, търси баланси с възможността да се откриват измами. Най-лошите случаи при, по панамските досиета влязоха в съда Имаше една схема в остров Ман за закупуване на стотици лични самолети без да се плащат данъци. Тоест, има примери за толкова агресивно избягване на, пла... на плащането на данъци, че спокойно то влиза под ударите на закона. Трябва, разбира се, да бъдем много внимателни при пораването с лични данни. Има ред мерки за тази цел. Ние заличаваме всички материали, които не считаме, че са от обществен интерес. Не задържаме подобни материали. Но също така дългът ни е когато представяме практики, които не са незаконни, но са против общественото възприятие, и офшорните системи дават е, възможност е, много богатите да извличат ползи. А, много хора не могат да се възползват от подобни практики. Така че тук не е само въпрос дали поведението е, е незаконно. Въпросът е дали е морално грешно, дали е неправилно, дали е агресивно. Досиятата от Рая показаха точно, че трябва да търсим реформи в това отношение и да боравим с подобни данни. Вие дадохте възможност на колежката да зададе втори въпрос. Искам да попитам защо не зададете тези въпроси на Сорос и защо не питате британското правителство колко пари хвърли на вятъра, за да ни държи в Европейския съюз. Следващия въпрос. Надявам се малко да въведем ред в процедурата. Два въпроса за журналистката от Guardian. Ние видяхме, че има доста посредници. Тук коментирахте Appleby и Монсан Fonseca в панамските досиета – ние сме канили тези посредници да се яват тук, те отказват. Скандално е факта, че не може да се получи информация за това, кои са истинските собственици на компании. В директивата за борба с пране на пари е, се е предвидено да се създаде регистър. Той би следвало да бъде готов през юли тази година. Също се очаква да се създаде европейски регистр на разположение на разследващите журналисти. Въпросът ми е, е към господин Прос. Смятате ли, че подобни регистри ще изпълнят своята функция? Примерно в панамските досиета съответната фирма беше наясно от два месеца, че вече има изтичане на материали. Смятате ли, че е, регистъра, който ще се създаде, ще свърши работа? За госпожа Гарсайт, директивата, в която се изисква да има публичен регистр, смятате ли, че ще е полезен за вашата работа? Има ли какво да се направи повече? Благодаря ви, господин Прос. Благодаря за въпроса. Ще се спра върху елемента, свързан с данъчното облагане – Две бележки. Първо, в резултат, но и не само от райските досиета, на силното настояване за задължителното оповестяване – което бе закрепено и в европейски закон, ако се установи едно непрозрачно офшорно дружество, посредника трябва да разкрие действията си пред съответната страна, която ще предаде информацията на другата държава, където е установен реалният собственик. Това е предвидено по европейското законодателство. Работили сме по този въпрос и в ОИСР. Целта е всеки, който трябва да бъде обхванат от подобни правила, действително да бъде обхванат, тъй като винаги ще има субекти, които не са установени в Европа. За това се настояваше от Г7, ОИСР и от Европейския съюз. По въпроса за реалните собственици какво трябва да е налично. По БЕПС вече има стандарт, който изисква да се регистрира информация, както за финансовите отчети, така и за собствениците. Тази информация трябва да бъде предоставена на данъчните администрации в 49 държави по света. Това е настоящият инструмент. Сега преминаваме към друга система за информация и за собственика не само по закон, но и за реалния собственик. Информацията често не е само на хартиен носител. Живеем във века на цифровите технологии и за това трябва и да има структуриран механизъм. За това дали тези регистри трябва да са публично достъпни, не мога да се изкажа по този въпрос. За нас би било достатъчно информацията да се предоставя само на данъчните органи, за да се събират коректно данъци. Но може би има и друга гледна точка за това дали тези регистри трябва да станат публично достояние. Данъчната агенция на Обединеното кралство работи при намален бюджет. Той спадна с 50% през изминалите 5 години но се увеличи агресивното данъчно планиране, увеличи се използването на различни данъчни схеми. Така че колкото повече прозрачност има, толкова по-добре. Данъчните администрации научават за много случаи от НПО, от репортери, от други организации, които изпровеждат подобни кампании. Затова мисля, че трябва да имаме пълен публичен достъп до информация. Второ, поне в Обединеното кралство, съм работила по три мащабни разследвания по данъчни случаи. В други европейски държави има политическа воля за разследването на случаи с висока обществена значимост. Мога да ви дам пример случая с, за пример случая с HSBC. Бе арестувана една жена, която притежаваше банкова сметка в Швейцария. В Обединеното кралство до сега е имало само един незначителен такъв случай. Като че ли няма политическа воля, за да се използва онова, което е налично за данъчните администрации. Мисля, че трябва да има контрол от страна на обществеността. Така ще има и политическа воля за изпълнение. По въпроса за регистрите, много важен е въпросът за тръстовете. В момента тръстовете се използват за избягване на данъчно облагане и прикриване на реалния собственик. От името на социалистите Ана Гомеш. Нека първо кажа нещо за Малта. Когато се водят съдебни производства, за да се възпрепятства участието на обществеността, имаме данни от е, Henley Partners, че те са завели такова производство срещу Дафне Каруана Галиция с одобрението на министър-председателя. Госпожа Гарсайт говори и за онова, което е предприела британската министър-председателка. Особено е тревожно нещо такова, особено като се има предвид, че има връзки между дружества и Кембридж аналитика, субекти, които оказват въздействие върху избори, закупуват определени лица гражданство, които се оказват в центъра на заговори, като заговора в Малта. Децата на Дафне Каруана Галиция наследиха цялото това съдебно производство, което е възмутително. А какво става в Португалия? около 5800 златни визи ще бъдат издадени скоро, но трябва да умножим това по 3, тъй като по този визов режим има възможност за събиране на семейства. От 2012 от режима са се възползвали над 20 000 души. 80% от тях са китайци. Обяснението, което дава правителството, е защитата на данните. Винаги атакувам това. Възмутително е то според мен. Господин Прос, имам въпрос към вас. Много данъчни обежища в Европейския съюз отхвърлиха въвеждането на публични регистри на реалните собственици с довода, че това все още не е закрепено в международен стандарт. Кога ОИСР ще приеме международен стандарт по въпроса? Казахте също, че подготвяте консултационен процес за използването неправомерно на схемите за установяване в дадена държава срещу инвестиции с цел е, обягване, избягване на данъчно облагане. Но какво да кажем, когато не става дума за парични средства, а за стоки с е, висока стойност, които, например, се съхраняват в е, пристанища? така наречените свободни пристанища. Госпожо Гарсайт, говорихте за един нов закон за публичното оповестяване на реалните собственици в Обединеното кралство. Много силно е лобито срещу този закон. Говорихте също и за законодателството за борба срещу клеветите в САЩ, както може да е от полза за Европейския съюз при негови действия. Господин Прос, благодаря за отличните въпроси. По първия за реалните собственици, много важен е този въпрос. Той е важен не само за данъчните администрации, но и за финансовата група за данъчното облагане. Има един стандарт, разработен от тази група, който е залегнал в препоръките на ОИСРА трябва да се знае кой е на края на веригата. Ние правим преглед, прави преглед и групата. Тези доклади са публично достояние, стават достояние и на Г20. Така се гарантира последователност. Има стандарт. Важно е да се допринесе за неговото ефективно прилагане. Финансовата група и ОИСР не поставят изисквания за определена форма за съхраняване и споделяне на информация. Ако това се прилага в световен мащаб, всеки може да избере формата. Може да бъде, например, под формата на регистър, ако това е ефективно. Трябва ли този регистр да е публично достояние. Няма такъв стандарт за оповестяването му. По въпроса за сметките, какво става, когато се а, изтеглят пари от сметка и се закупят стоки, като например бижута. Да, тези изисквания, които сме постановили ние, се отнасят до банковите сметки и до други финансови активи, но не са обхванати всички финансови активи. Ако се установи, че има значително изтичане на средства от сметките, то ще видим дали не трябва да отидем по-далеч. В момента се подава само финансова информация. И тук следваме примера на Съединените щати, стандарта по техния закон ФАТКА. Ние го доразвихме. Механизмът, който сме установили, обхваща много широк диапазон от финансови активи. Не се предвижда автоматично отчитане и на други активи. То може да се прави само при поискване. Автоматично се подава само финансова информация. Госпожа Гарсайт, по първия ви въпрос за отвъдморските територии, какво ще се случи от тук нататък – бе прият закон от парламента, правителството не бе особено очаровано. Ако правителството наистина иска да промени режима спрямо тези територии, то, то трябва да признае, че има финансово въздействие. Например, причинено от Бермудските острови. Какво се прави в момента? Наета е една адвокатска кантора в Обединеното кралство, която следва да оспори с цел създаването на публични регистри. Онези, с които съм говорила, твърдят, че едно подобно оспорване няма да има шанс, тъй като парламентът има суверенитет но правителството трябва да застане зад този закон, а има опасения, че няма да го направи особено енергично. Законодателството на Съединените щати срещу съдебните производства, предотвратяващи обществено участие. Доколкото знам, в САЩ има финансови санкции за онези, които предявяват неоснователни съдебни искове срещу разпространяването публично на информация от обществен интерес. Скъпо е найемането на адвокат, за да могат да се оборят такива искове от страна на по-дребни субекти, като блогъри и други, например. Трябва да се обмислят възможности и за тях да се защитят. Няма време за спонтанни изказвания, тъй като следващият панел започва след една минута. Благодаря много на гостите ни, госпожа Гарсайт, госпожа Расел и господин Прос. Много ви благодарим за участието. Сега към нас ще се присъединят тук други гости. Ще продължим в 10.40. уважаеми гости, уважаеми колеги, нека да започнем с втората част на нашето заседание. Well, so, dear colleagues, we will resume our Колеги, заседанието ни продължава. Изслушването ще продължи във втората си част за схеми за агресивно данъчно планиране в Европейския съюз, мит или реалност. В самото начало на изслушването говорих за многонационалните дружества, които бяха поканени на това изслушване – Uh, Сега искам да приветствам госпожа Айрин Йейтс, вице-президент е, по корпоративно данъчно облагане Макдоналдс и Патрисия Джонсън, заместник-президент или вице-президент на Найки по данъчните въпроси. По 10 минути на оратор за встъпителните ви думи. И така, госпожо Йейтс, заповядайте. Thank you and good morning. Добър ден, благодаря. Благодаря за това, че ме поконихте. С самото начало ще дам малко информация за Макдоналдс. В Европа ние присъстваме в 39 държави, включително всички държави на Съюза. Над 8000 ресторанта имаме. 15 милиона клиенти обслужваме ежедневно в Европа. 425 хиляди служители работят при нас. Около 90% от продуктите, които използваме, са европейски. Ние сме голям, а, даваме голям принос към економиката на Съюза. При нас работи системата с франчайза, 85% близо се е, ръководят от е, държащи такъв лиценз за франчайз, т.е. това са независими дружества. Така може да се разраства бизнеса на всяко едно такова дружество с един динамичен бранд. Ние имаме свои възможности да влияем, като например безопасност на храните, как да изглеждат ресторантите и така много общи елементи, които поемат като ангажимент всичките ни държащи лиценз дружества. Плаща се съответна сума за възможността да се използва тази оперативна система на Макдоналдс. Така ние разпространяваме новаторски практики и разрестваме бизнеса. Дружеството получава съответна сума. Използваме методи за залагането на тази сума, които почиват върху стандартите на ОИСР и пазарните принципи. Сега, за плащането на данъци. Ние плащаме корпоративно данъчно облагане. Плащаме и други данъци, свързани с собствеността на имущество. От 2013 до 2017 година в Европейския съюз сме платили над 3 милиарда годишно 29%. Плащаме също други данъци и налози. Местните ни дружества в Европа са основани в съответните държави и са по законодателствата на тези държави и там плащат своите данъци. Тези дружества също плащат данъци. Очакваме да продължаваме да плащаме големи суми в данъци. 2015 година обявихме, че реорганизираме бизнеса си и корпоративната ни структура се промени, за да се поддържа този нов бизнес модел. Тези промени доведоха до създаването на една единна структура в Обединеното кралство, която отговаря за лицензиране на голямата част от дружествата, що се отнася до интелектуална собственост и така нататък извън САЩ. Подкрепят се плановете на дружествата, улеснява се вземането на решения, намаляват се разходи и се подкрепят всички инициативи на франчайза. Това доведе до затваряне на квартирата ни в Женева. Имаме обаче няколко малко, малки офиса там. Офиса ни в Люксембург отговаря за люксембургските ресторанти. Избрахме Обединеното кралство за тази нова структура, тъй като имаме много служители в Лондон, които работят по международния ни бизнес. Там има също и много хора с ценз които говорят езика, имат връзка с други пазари. Решението да реорганизираме бизнеса и структурата ни да бъде реорганизирана не зависи от Брексит, от развитието по досиетата от рая или от свиване на данъчната основа, извежда на печалбата от данъчното облагане. Ясното законодателство е изключително важно за нашия бизнес. Що се отнася до данъчно облагане, въвеждането на нови международни указания може да помогне да се създаде един данъчен режим в световен план, който е по-ясен и упростен. Що се отнася до БЕПС? Искаме цялостно прилагане, а не едностранно прилагане в зависимост от държавата. Дружествата така ще имат по-голяма сигурност, що се отнася до това какви данъци дължат. Искаме яснота и правна сигурност, когато се въвежда ново законодателство в тази сфера. Това ще даде възможност дружеството ни да продължи да се разраства, да създава нови разботни места и да плаща данъци там, където работи из цяла Европа и по света. Благодаря ви и очаквам да се включа в дискусията. И аз ви благодаря. Госпожо Джонсън, заповядайте. Добър ден, казвам се Патриша Джонсън и съм основен директор на Nike, е, свързан с плащането на данъци. Искаме да се възползваме от тази вечност, да говорим за нашия бизнес модел и да допринесем за една конструктивна дискусия с Европейския парламент. Днес бих искала да говоря по два е, аспекта от нашия бизнес. Първо, Nike придава всъщност има огромен принос към европейската економика посредством инвестиции, работни места, новаторство и насърчаване на спорта. На второ място, що се отнася до данъчната политика, Найки следи случващото се по две причини. Първо да адаптира структурата си, така щото да спазва световните европейски правила, промените в указанията на ОИСР и за да спазва законодателството на всяка една държава, в която работи. Ние сме дружество с глобална дейност, сложно дружество и искаме една данъчна политика, която да дава възможност за последователност и просто, по-прости правила. Искаме да инвестираме и в настоящото и в бъдещото поколение атлети. Ние сме дългосрочен инвеститор, 74 000 служители имаме по света, 14 000 от тях са в 20 държави из Европа. В Европа сме от 1972 година, като дейността ни тук се разшири е, много след 1987 година. От 1998 година насетне е, нашата европейска щаб-квартира е в Нидерландия, Хилвърсън, където работят е, около 25 000 души. Има много фактори, които допринасят. Искаме да бъдем тук защото тук има възможност да се обслужват пазарите в Европа, има много добре обучени служители и средата е динамична и дава възможност за растеж. Имаме в Белгия също център за дистрибуция, там сме наели около 3500 души. Инвестициите ни в хора, в маркетинг, в логистика, партньорството ни с 7500 малки и средни предприятия доказват дългосрочния ни ангажимент към Европа, нейните граждани и економика. Нашата щаб-квартира е в Бивертън, Орегън. Имаме продажби на едро и преки продажби на клиенти. Свързваме се с клиентите си в Европа посредством мрежа от 309 а, наши собствени магазини, посредством партньорства с около 5500 партньорски магазини на Nike и посредством цифрови канали. В САЩ е, са нашите звена, свързани с развитие на продуктите и новаторство – интелектуалната ни собственост покрива нашата марка, патентите ни и така нататък, което допринася за нашия успех. Бизнес структурата ни отразява действителността и изискванията на световната економика. Намираме се по цял свят, имаме различни производствени мощности и линии, имаме различни канали за дистрибуция. Нашата данъчна структура отразява бизнес структурата ни. Идеята ни е нашите продукти и услуги да стигнат по най- ефикасния и рентабилен начин до потребителите ни. Данъчната ни структура отговаря на международното данъчно законодателство, зададено от ОИСР, както и е, на европейското законодателство и правилата на държавите, в които работим. За да иллюстрирам това, нека да дам някои основни факти пред вас. През 2017 година Данъците, които сме платили, свързани с всякакви видове данъци, са над 500 милиона американски долара. През февруари 2018 година промените в данъчното законодателно в САЩ доведоха до това, че трябва да платим допълнително около 2 милиарда щатски долара върху е, укрупнените ни печалби в чужбина. Всичките ни дружества и всичките ни клонове плащат данъци. Международните правила за данъчно облагане постоянно се развиват. Дружеството винаги а, ще се адаптирало и ще продължи да се адаптира към промените, за да спазва законодателството. Надявам се това да ви помогне за конструктивен диалог с специалната комисия и глобалната економика и ще отговоря на въпроси, които могат да възникнат. Благодаря. Благодаря. Нека да започнем сега дискусията с членове на нашата парламентарна група. Комисия, извинете, по 5 минути ще има те за всеки въпрос. Една минута за въпроси, 4 за отговор. Лудек Нидермайер от НП. Благодаря. Нека да кажа колко високо оценяваме вашето присъствие тук. Зная, че решението никак не е лесно. Много компании решиха да не се появят и затова оценяваме високо вашето решение. Ще оценим високо и вашите отговори. Малко по-широк, така, по-общи коментари коментари. Много е, дружества отделят твърде много ресурси за оптимизиране на данъчното си отчитане в сравнение с е, ресурсите отделени за иновации. Някои от тях е, постигнаха и сериозни успехи. И економисти, и политици в момента не считат, че положението с данъчното облагане в момента не е устойчиво, не е и справедливо, защото е, плащането на данъци трябва да отразява факта къде се получават е, е, печалбите и съответно изискването там да се плащат данъците. Не подчертаваме, не подценяваме въпросите с облагането на интелектуална собственост, възможностите за продаване на франчайз и така нататък, но има и много възможности за отбягване на плащане на данъци в такъв смисъл. Затова е, обществото изисква да има и повече прозрачност. Е, вие създавате бизнес, печелите пари, трябва и да плащате данни, е, данъци. И е, това задължение трябва да проистича и от законови, не само от е, законови мерки, но примерно и от социалната ви отговорност. Вие считате ли, е въпроса ми, че има нужда от промяна? Има ли такава промяна вече във вашите компании? И случват ли се такива неща и навсякъде в е, бизнеса или картината е много различна за отделните дружества? Имате възможност да го отговорите. Заповядайте. Okay. Thank you very much for the question. As I said in my opening remarks, McDonald's... Благодаря. Както е, казах, е, над 3 е, милиарда долари сме платили в е, Европа в последните 5 години. Макдоналдс, подобно и на Nike, както и те казаха, имаме корпоративна стратегия, която е, следва бизнес модела ни. Тоест, промените, които правим, най-новата промяна е изнасянето на е, щаб-квартирата ни в Обединеното кралство, беше и промяната от е, глобална географска структура към по-локализирана. Ние имаме ангажимент е, да плащаме данъците там, където вършиме своя бизнес. Нашите ресторанти си плащат данъците госпожо Джонсон. Благодаря. И аз бих искала да кажа, че Найки не измества дейността си, е, за да е, прави някакви схеми с плащането на данъци. Ние следваме бизнеса си с цел да го улесняваме и да ускоряваме максимално нещата. Съдокладчик от социалистите и демократите, господин Кофът. Благодаря. Благодаря, че сте тук в нашата комисия. Госпожа Яйц, е, към вас имам въпрос. Между 2015 и 2018 корпоративната структура на Макдоналдс в Европа се е сменила изключително много. Дейността на Макдоналдс в Европа през 2015 е била контролирана от 6 компании, базирани в е, Обединеното кралство, в Штатите е, и Люксембург. В момента използвате услугите на 11 компании в е, доста повече страни. Така, за целите на яснотата и простотата, може ли да ми обясните Какви са така съображенията за толкова а, голямата промяна в бизнес структурата ви? И освен, че имате достъп до квалифициран труд, а, преместването ви от Люксембург не е ли е, свързано също и с решението за относно данъчните практики в Люксембург. Заповядайте. Ще отговоря в обратния ред. Решението на Макдоналдс да се изнесе от Люксембург в Обединеното кралство бе направено след решението да се сегментира структурата, да се раздели структурата на Макдоналдс. Тоест, разделихме я на пет основни страни, където се осъществява контрола на, върху основната ни дейност. Целта беше да могат да се вземат по-централизирано и бързо решения, свързани с иновации, инвестиции при анализа Обединеното кралство така излезе като най-удачния вариант. Поради съображения за език и талантливи работна сила. Анализа на решението се случи преди решението на ОИСР, преди решението за Брексит – а, преди е, досиетата от Рая и не почиваше на никакви съображения за държавна помощ. Определено оценяваме, че не сме обект на активни е, данъчни разследвания и държим да го упоменем. А що се отнася до промените в структурата? В Обединеното кралство имаме една преходна структура, или тя е резултат от преход. По различни е, правни е, съображения, създадохме компанията точно като преходна такава. Това е свързано и с начина и на дейност през франчайз. Е, необходимо обаче да има ясно разбиране за това каква е нашата дейност в Обединеното кралство. Ние не получаваме никакви стимули от тях заради това, че сме изнесли дейността си там. Там плащаме данък върху печалбата. Може би не разбрахте ясно въпроса ми. Какви бяха съображенията ви е, да се създаде толкова сложна структура на управление? В момента 11 е, компании в Штатите, Сингапур, Обединеното кралство и други страни извършват дейността по управление на вашата компания. Защо е необходимо да имате тази сложна структура? Е, по съображение данъчни или не? Не, не. В Нидерландия нямаме корпоративно управление. Там имаме 75 франчайза за ресторанти. Не, не знам дали всичко, което имате в доклада е достатъчно точно. Нека да ви кажа така, това, което съставляваше бизнеса ни преди прехода, една част от него беше в Сингапур. Той бе изместен сега в Обединеното кралство. Казвате, че в нашия доклад не всички е, данни са точни. Може ли да дадете писмен отговор какво според вас не е точно, за да мога да го коригирам? Ако обичате, дайте ни отговор. Не виждам необходимост да ви дам тези данни. Ние работиме като отговорна компания и сме тук, за да ви е, опишем какво се случва. Вие твърдите, че трябва да има яснота и простота, но ние искаме от вас данни, за които казвате, че не са точни и вие не искате да ни предоставите точните данни. Просто ви искаме цифрите. То беше ваш коментар, не съм ги искала аз. Oh, I answered it. Um, I Както казах, не виждам какъв смисъл има да давам тази информация. Разбира се, с удоволствие ще отговоря на въпросите, които обсъждаме днес. Eh, Добър ден, госпожо Йейтс. Вчера ядох прекрасно в един от вашите ресторанти, така че не ви критикувам просто защото искам да критикувам. Но във вашият отговор вие коментирахте, че има промяна в структурата от 2015. Някак си налага се факта, че основните промени се случиха след разследването за държавна помощ, свързано с проблемите в Люксембург, а и е, случващото се е, с е, Брексит. Нека да не... Някак си усъстовявам, усъщ... установяваме доста големи съвпадения. Та... От само ни се струва ли, че Макдоналд си сменя структурата точно когато има разследване от Европейската комисия или не? Освен това, споразумението за избягване на двойно данъчно облагане има ли е, някакво отношение това към е, вашето преструктуриране? А що се отнася до Обединеното кралство, казахте, че решението да се изместите там, е резултат от проблеми с персонала. Какви са съображенията да бъдете в Люксембург в такъв смисъл, ако има съображения за език и така нататък? Госпожо Яйц, имате възможност да отговорите. Благодаря ви за въпросите. В уводните си думи Обясних, че решението на Макдоналдс за преструктуриране последва промяна в бизнес модела ни. Съгласна съм с вас, че става дума за съвпадение в случая. Няма връзка между това наше решение и текущи тогава разследвания. Мисля, че дадох обяснения. А що се отнася до Обединеното кралство и избора му като център за лицензирането, то въпросът за персонала, за езика, за това, че става дума за пазар, на който отбелязваме висок растеж, то това бяха съображения от наша страна. А решението да се насочим към Люксембург през 2009 се основаваше тогава на по-различен бизнес модел. Какво правим сега? Сега прилагаме по-централизиран, почти глобален модел – насочен към иновация и към бързото комуникиране на решенията и на промените към, в посока към ресторантите ни, там където извършваме дейност. Последващ въпрос. Иновациите са важни за вас. Не смятате ли, че и прозрачността трябва да е част от иновациите? Госпожа Яйци. Не чух края на въпроса. Въпросът бе дали прозрачността също трябва да е част от иновациите, които са толкова важни за вас. А, добре, мислех, че има и още нещо след това. Ние като дружество искаме да има прозрачност и по отношение на иновациите. Иновациите в Макдоналдс са съсредоточени върху управлението на ресторантите, менютата ни, условията в ресторантите, условията за клиентите. А що се отнася до корпоративния данък, трябва да спазваме законодателството и да плащаме данъци в държавите, където извършваме дейност подаваме изискваните от нас отчети, плащаме данъци в голям размер по места, там където извършваме дейност. Петър Симон от името на социалистите. Благодаря. Ще си задам въпросите на немски като ще ги свържа с въпросите, които зададе колегата Кофот преди малко. Госпожо Яйц, може ли да погледнете насам? Седя зад вас отдясно, още малко надясно. Сега ме виждате. Вече бе упоменат докладът, цитиран преди малко. В този доклад се съдържа една схема – за данъчната конструкция, използвана от Макдоналдс преди преместването към Обединеното кралство и след това. Преди преместването се вижда една линия с много малко правоъгълници, а след преместването се вижда цяла една сложна схема от взаимосвързани фирми. Можете ли да изтъкнете спрямо един нормален човек някакъв по-различен довод за едно подобно действие, за прехода от една рационална, упростена структура към една схема, която не би могла да бъде разбрана от нито една данъчна администрация. Председателят, опитваме се да разберем какви са причините за промяната, ако не са били от данъчно естество. Госпожа Яйц, както вече казах, Имаше редица причини, причини от правно естество за преместването на активи и на дялове към Обединеното кралство. Онова, което е най-важното, според мен, в случая – е, че плащаме данъка, който дължим в Обединеното кралство. Плащаме данък по определената по закон там ставка. Не сме изисквали някакви специални стимули или пък данъчни постановления. Имаме оперативна база в Обединеното кралство, имаме лиценз за повече от половината интелектуална собственост, която не е с происход САЩ. Господин Симон, добре, тъй като няма повече време, нека приключим по този въпрос и обсъдим други. В писменото си становище цитирате критериите на ОИСР във връзка с плащанията ви за лицензи. Цитирате също така и принципа на сделките между несвързани лица – това означава, че вътрешните ви трансферни цени отговарят на пазарните цени. Как прилагате принципа на сделки между несвързани страни? Мисля, че що се отнася до това, вие сте единствени по рода си в света. Какво е осмотрението ви при използването на вътрешните трансферни цени за лицензите? Как протича при вас този процес? Госпожо Яйц, за трансферните цени. Макдоналдс спазва правилата за трансферното ценообразуване. Правим анализ на подходящия размер на плащанията роялти, така че да има ползи за нашите франчайзополучатели и те да могат да използват системата на Макдоналдс, марките ни, оперативната ни структура и други. Като цяло използваме съпоставими и контролируеми методи за ценообразуване, когато такива са налични. Макдоналдс като франчайз структура е по-различен от други многонационални дружества – над 85% от дейността ни се извършва в САЩ по системата на франчайза. В световен мащаб се стремим към 95%. Това съответства на около към момента 35 000 ресторанта. Има различни транзакции, които, по които можем да сравняваме размера на роялтито, така че трансферното ценообразуване да е подходящо и да, са, да е подходящ и размера на плащанията роялти. Макс Андерсън от групата на Зелените. Благодаря. Благодаря и на Nike и McDonald's за това, че приеха поканата ни за разлика от Apple и B. Добре дошли! Както знаете, Европейският съюз много скоро ще приеме законодателство за публичното отчитане по страни с цел улесняване борбата срещу обягването на данъчно облагане. Това ще стане факт в момента, в който някои държави членки в съвета, сред които за нещастие е и Швеция, спрат да блокират процес, но в един момент ще се постигне успех по него. Имате проблем с репутацията си заради практиките, които прилагате към данъчното облагане. Ако искате да се справите с този проблем, ще започнете ли да прилагате отчитането по страни, за да знаят хората къде реализирате печалби и къде плащате или не плащате данъци? А що се отнася до Макдоналдс, много е добре, че плащате онези данъци, които не можете да избегнете да заплатите. Но много е сложна структурата на дружеството ви, поради което е лесно за вас, опасявам се, да избегнете плащането на други данъци. Имаше прехвърляне на един франчайз от Люксембург към Делауер в САЩ. Известно ли ви е, че в Делауер няма особено строги изисквания за оповестяване на информация? Това по някакъв начин Повлияло ли е на решението ви? На въпрос към Найк: Според райските досиете сте преместили много големи средства към Бермудите, юрисдикция с нулева данъчна ставка. Какви данъци са били заплатени върху прехвърлянето на роялти към Бермудите и колко са служителите ви на Бермудите в момента? госпожа Яйц, Да започна с Делауер. В Делауер има много добре установена система от съдебни, съд, на съдебна практика – по корпоративни дела. Корпоративното право в Делауер предоставя и много голяма гъвкавост при организирането и управлението на компании. От около 50% от публично търгуваните корпорации в САЩ са в Делауер и това не е било предприето, за да се избягват данъци. представителката на Найк. Нека отговоря на въпроса ви за Бермудите. По американското данъчно законодателство можем да разсрочваме данъка върху роялти извън на САЩ до връщането към Съединените щати. Както вече казах, заплатихме данъци в размер от 2 милиарда долара. Става дума за данъци върху всичките ни приходи в чужбина, т.е. данъци са били заплатени и за Бермудите. Искате ли да отговоря и на въпроса ви за отчитането по страни? Както отговорихме в писмения текст, се разкрива информация на чуждестранните данъчни администрации по процедурите на ОИСР и на европейските законодатели, както и съгласно американското законодателство. ОИСР веднъж е потвърждавала, че тези отчети, тези доклади трябва да се използват единствено и само от данъчните администрации. Трябва да се използват предпазливо и само с цел оценка на риск. Последващ въпрос. Съвсем накратко към представителката на Макдоналдс не отричате, че сте били наясно, че в Делауер е много нисък прагът за оповестяване. Може ли да отговорите на въпроса за публичното отчитане по страни също така? Въпросът ми, отговорът ми, извинете, за Делауер, дадох два отговора. Казах, че не е необичайно американските компании да прилагат такава практика, да се насочват към Делауер. Но това е най-вече, защото там има много добре установена, уважавана съдебна система що се отнася до отчитането по страни, съгласна съм с госпожа Джонсън. Ние наистина проявяваме воля да спазваме законодателството, но в момента с основание се водят разисквания за това как да се споделя информацията по отчитането по страни. В момента е предвидено тя да се споделя само с данъчни администрации. Това и ще продължи да прави Макдоналдс. Предшественичката на нашата комисия, комисията ПАНА, посети със своя делегация Делауер по време на наше посещение в САЩ. Запознахме се с положението там. Госпожа Лопес Бермехо от името на ГУЕ. En español. Благодаря, ще говоря на испански. Всички знаем, че има агресивно планиране на данъците, като целта е държавите да привлекат големите дружества на своя територия. Тук имаме и представители на дружества, които се занимават с такова агресивно планиране. То не е незаконно. Сега въпросът е дали е нравствено издържано. Други дружества не дойдоха. Не за първи път се случва много национални дружества да смятат, че са над представителите на гражданите. Макдоналдс е един пример за данъчно инженерство. Плащат своите данъци само в Единеното кралство, работят в офшорни зони, координирате работата си в Нидерландия, за да плащате минимално, минимални данъци. Доста творчески подхождате търсите повече печалби, отколкото искате да платите данъци, искате да избегнете данъчните задължения, които се налагат от регулаторите. Ние излизаме с мерки за и борба с избягването на данъчното облагане. Смятате ли, че са ефикасни тези мерки и смятате ли, че ще бъдете засегнати от предложението на Съюза за обща корпоративна консолидирана данъчна основа. Как това ще се отрази върху преговорната ви стратегия и как правилата за контролирани чуждестранни дружества ще ви засегнат. Има решение за, на Найки да работи в Нидерландия. Запознате ли сте с данъчните планове на тази страна? Какво казват вашите потребители? вашите потребители съгласни ли с практиките, които използвате, което пък означава, че не плащате милиони? I would like to clarify... Бих искала да поясня нещо, което може би не е разбрано добре и поне така излиза от въпроса ви. Макдоналдс плаща данъци във всяка една европейска държава, в която работи. Тези 3 милиарда, които бяха платени корпоративна сума последните 5 години, всъщност представляват данъци, кои, т.е. печалби, които са а, направени в а, нашите дружества във всички страни. Expect не очаквам да има големи промени в данъчния ни профил, резултат на разпоредбите за борба с избягване на данъчното облагане, защото ни очакваме да плащаме данъци и плащаме такива ежедневно. Що се отнася до общата корпоративна консолидирана данъчна основа – ще бъде интересно как ще се развият нещата около нея. Както казах обаче, целта за прозрачност и упростяване е чудесна и ние я подкрепяме. Важно е системата да се прилага към различни бизнес модели, за да може всички бизнеси да отговарят на един стандарт. Ние се придържаме към изискването за прозрачност и ще продължим да го правим в бъдеще. Ms. Johnson, please. Thank you. With respect to the question on our consumers, Що се отнася до въпроса за нашите потребители. Постоянно наблюдаваме техните предпочитания, какво чувстват те към нашия бранд. Всичко се променя ежедневно предпочитанията на нашите потребители не са измервани по отношение на данъчното облагане или във връзка с райските досиета. Що се отнася до данъчната основа, подкрепяме данъчна реформа, която ще упрости административните процедури, ще подобри и процедурите за разрешаване на спорове и ще даде яснота чисто законодателно. Ще подкрепим всички ходове в тази посока в Европа що се отнася до въпроса за Нидерландия и как работи Найки с тази държава. Като дружество, което продава и на едро, и на дребно, като новатор, ние следваме указанията на ОИСР, които се ползват от десетилетия. Даваме заплащане във всяка държава, в зависимост от услугите и постигнатото на бизнеса в тази страна. Yeah, but, uh, yeah. Well, I think not, not... in Bermuda, in Yeah. А в Бермуда не получихме отговор. At this time, our Bermudan entity... Дружествата ни на Бермудските острови не действат в момента, не работят и в момента търсим нови дружества. Thank you. David Coburn. Дейвид Кобърн. Well, well, well, well. All I can say is having listened to this... След като изслушах тази комисия на граждани на Робеспиер, не съм изненадан, че Макдоналдс се мести в Великобритания. И аз бих се преместил. И след Брексит много други жества ще се преместят в Обединеното кралство, което е чудесно за нас. Брексит ще бъде голяма печалба за нас. Има причини да се отиде в моята страна. Дамите го знаят добре. Данъчната правна система е по-добра. Затова повечето дружества по света искат английското законодателство да е приложимо към техните договори. Защо? Защото нещата са ясни и нямат уклон. Разрешаването на спорове е много важен елемент. Друга причина, поради която се правят дружества в Далауер. Повечето хора в тази комисия никога не са управлявали дружество и идея си нямат как се управлява дружество. Така че бизнесът не съществува чисто и просто за да плаща данъци. Бизнесът се създава и съществува за да има печалба и съответно да наема хора. Тези две дружества може да имат сложни данъчни структури, но поне дават работа на много хора в Европа, което е много повече, отколкото европейските дружества правят и дори самия Европейски съюз, който прекарва повечето си време да разрушава работни места из Европа. Трябва да насърчите тези дами. Надявам се да продължават да работите по този начин. Въпрос е ли ще привлечете ли повече бизнес към Великобритания? Искам да кажа, че ние плащаме данъци, независимо, че сме тук само за да плащаме. То, до, да, аз ви разбирам. Работодателите в Европейския съюз плащат е, минимални данъци. Това е най-малкият, най-добрият данъчен рай в света, Европейския съюз. Не, не, исках да кажа, служителите плащат по-малко от гражданите. McDonald's has a state Целта на Макдоналдс е да нараства печалбата и да нараства неговото присъствие. Следователно това означава, че ще нараства нашето присъствие в Обединеното кралство. Nike, hope... Nike, ние се надяваме да разраства бизнеса ни в Обединеното кралство и се надяваме потребителите да продължават да предпочитат нашия продукт. Excellent. So, next EPP, Dario... Името на НБ е Дариош Русати. Yes, thank you, Chairman, and thanks uh... Благодаря. Благодаря и на двете дами, че са днес тук с нас. Аз съм фен на Макдоналдс и съм фен на обувките на Найки. Поне три чифта имам вкъщи. Надявам се и в бъдеще да продължавам да си ги купувам. Започвам с госпожа Йейтс. Казахте, че Макдоналдс плаща данъци във всяка една държава членка, където работи. Тоест всички държави членки, защото вие сте във всички. Бизнес моделът на Макдоналдс почива върху системата на франчайза, в която отделните оператори си закупуват франчайз. Обаче на кого? На Обединеното кралство, там европейската ви, европейското ви седалище, преди явно са плащали в Люксембург. Това е първият ми въпрос, къде се плащат тези суми. След това, каква печалба остава след като се плати тази сума за франчайз. И печалбата на Макдоналдс остава ли в държавите член? Каква част от тази печалба остава? И тогава ще разбера и дали наистина плащате данъци във всяка една страна членка. Това беше първият ми въпрос. Вторият ми въпрос Имате ли специ... договори за специално данъчно третиране, с която иде е Държавата Европейски съюз? Имахте ли такъв специален договор с Люксембург? С Обединеното кралство имате ли? или с друга държава членка? Към госпожа Джонсън. Сходен въпрос. Какъв е, какъв е делът на плащанията роялти? свързани с общия оборот на дружеството и а, печалбата преди облагане. Вторият ми въпрос към вас е ефективният а, или реалния процент на данъчно облагане, който плащате върху печалбата в Европа. След това казахте, че сте платили данъци върху всички репатрирани суми към САЩ, ако правилно съм ви разбрал. Може ли да потвърдите, че всички печалби, които се прехвърлят извън Европейския съюз, в крайна сметка са били данъчно обложени в САЩ или не? Thank you, Mrs. Yates, please. Боже, Yates, заповядайте. Royalties... Благодаря. Сумите роялти, които плаща нашите дружества и държащите франчайз, се плащат в други дружества или в САЩ или в Обединеното кралство. Когато говоря за печалбата, която остава за Макдоналдс, това е само 15%, защото 85% е франчайз, както обясних. Онези, които имат франчайз, също плащат данъци. Те спазват законодателството на държавите, в които работят. Нямам точни цифри за печалбата им, но тези 3 милиарда за 5 години означават 29% в тези държави. Както знаете, данъчните ставки са различни в различните държави членки. След това, що се отнася до отделни разбирателства с държави членки, за различно данъчно облагане или по-благодетелствено такова. Нямаме такова с Обеденото кралство. Имахме такова с Люксембург. В момента текат следствени действия по него. И, както казах вече, няма да обсъждам този въпрос. По последния ви въпрос ще говоря първо и искам ясно да кажа, че новото данъчно законодателство в САЩ ни задължава да платим данъци, които се наричат Transition Tax. Това означава да платим данъци във всички нерепатрирани, по всички нерепатрирани суми. Тоест, ако сме имали печалба в юрисдукция и тези средства не са били репатрирани, те трябва да бъдат обложени. Сложно е изчислението, но офшорната ви печалба се взема предвид. Дори повторното инвестиране в тези общности, да речем в Обединеното кралство, тук в Белгия, където имаме дистрибуционен център, те не са били обложени в САЩ, тъй като не са репатрирани. приходите от роялти и техният процент към оборота. Нямаме такава цифра, не оповестяваме такава цифра, събираме роялти от трети страни, имаме и вътрешни роялти, но не оповестяваме такава информация. В Европа каква е реалната данъчна ставка? Мога да я изчисля и да ви я изпратя на комисията в последващ диалог. Рамон. Eh, Рамон. Gracias, presidente. Eh, señoras, a, a, a propósito de esta última, de esta última respuesta, si yo compro... Що се отнася до отговора, който сега дадохте. Ако си купя маратонки в Брюксел, какъв процент от цената отразява плащанията ви за е, интелектуална собственост. И какъв е, каква е средните проценти, които отделяте за плащане за интелектуална собственост? Ние имаме е, така наречения черен и сив списък на е, данъчни убежища имате ли? Е, компании двете и Макдоналдс и Найки е, филиали в е, подобни убежища. Какъв процент от общия данък, който сте платили, отново става дума и за Макдоналдс и за Найки, се плаща в Бермуда? Какъв е процента от общия данък. Четвърто. Всяк... По отношение на отчитането страна по страна. Предоставяте ли данни? Кои данни предоставяте? Отчитате националните плащания на всяк, във всяка страна ли? With respect to the question... Отговор на Найки по отношение на отчетането страна по страна, ние подаваме тази е, информация на правителството на Съединените щати в нашата данъчна декларация, която подаваме там. А що се отнася до Брюксел, въпросът е сложен, трябва да го разбия малко. Няколко са нашите би, дружества в Брюксел или в Белгия, да кажа. Една, еди, едно от дружествата ни се занимава с дистрибуция. Той получава съответните заплащания като доставчик в зависимост от тарифите, които налагат и други е, доставчици. Ако един чифт маратонки са подадени, продадени от доставчика на едро към продавача на дребно, имаме 5500 такива в е, Европа, и отделно магазини на Nike, ние се опитваме да бъдем справедливи. Значи, ако си купите от собствения магазин на Nike, цената ще е същата, каквато е, ще е, ако чуе, е, купите този чифт е, в магазин на друг собственик. А що се отнася какво плащаме в Бермуда? Двата милиарда, които, за които говорихме, са част от този данък, който се плаща върху всички транзакции в Бермуда. Макдон... Макдоналдс. По отношение на отчитането страна по страна, отговорът ни е същия като на Nike. Това е информация, част от данъчната декларация, подадена в Съединените щати. Макдоналдс работи в 120 страни и като корпоративно бизнес, и посредством лицензии и франчайз. Така че със сигурност има компании, които са в така сивите зони, както вие ги а, описвате, но ми трябва така един конкретен пример, за да ви отговоря конкретно. По отношение на Бермуда, данъците платени за нашата дейност там, за Макдоналдс, включват и дейността на една застрахователна компания. Sí. Si, si he entendido bien, entonces, eh, el informe país por país solo se lo entregan a los... Тоест, ако ви разбирам правилно, вие подавате информация за отчета страна по страна само в Съединените щати, не в Европа. Може ли да подвърдите? т.е. европейските страни не получават информация за отчета страни по страни, само Съединените щати. По разпоредбите и насоките на ОИСР и съответните политики на данъчните администрации в Европейския съюз, е, информацията се споделя между данъчните власти, така че ние си подаваме данъчните декларации в нашата страна и ако някой иска да види тази информация, трябва да следва съответната процедура, за да я изиска. Е, същото, е, същия случай за Макдоналдс. Сега вече има възможност за спонтанни изказвания. евентуално от колегите или от вече задалите въпроси, ако считат, че не са получили достатъчно изчерпателен отговор. Господин Нидермайер. Благодаря. Връщам се на първия си въпрос. Мога да кажа, че съм до известна степен разочарован, защото получих отговор на нещо съвсем различно от това, което питах. Въпросът ми беше до каква степен поради законодателни и незаконодателни промени в данъчната област, компании подобно на вашите, преоценяват подхода си към данъчната политика. Не казвам, е, че е, така не следвате логиката бизнеса върви след данъчното облагане, но дори да е обратното, сигурно имате съображения за данъчна политика. Защо затваряте дейността си в Бермуда? Заради данъчните реформи в Штатите ли? А, освен това, дейността ви в Люксембург не се основаваше на данъчните споразумения, които имахте в тази страна ли? Вашите две големи компании не са ли преосмислили проблемите? Не се ли е, застъпвате е, за принципа на прозрачност, че данъка трябва да се плаща поне до някаква степен там, където се реализира печалбата? Не говоря за заплащането на работещите при вас, говоря за това какви данъци се плащат. Благодаря, госпожо Джонсън. по насоките на ОИСР плащаме данък по съответните стойности, създадени в съответната юрисдикция. Не можем да изнесем печалбата без това да се тълкува като загуба на данъци е, за другата юрисдикция. Така че ние следваме тези разпоредби. А, имайте предвид, че ние плащаме също така и митнически е, мита, а, е, което е съвсем различно от е, дейността на Макдоналдс. Навсякъде, където а, вършиме бизнес, а, нека да се има и това предвид. Like many multinational companies around the globe and in Europe, We do continuously review ние, като всяка много мултинационална компания, е, е, следваме структурата си, корпоративната структура в съответствие с е, ред съображения, изграждащи бизнес. Господин Кобърн. Искам да се обърна към госпожа Йейтс. Когато задавах въпроса за структурите, може ли малко по-ясно да ни отговорите? Тази нова сложна структура няма нищо общо с данъчните проблеми ли? И второ, когато ви питах за преместването, вие лично коментирахте, че в моя доклад има неточни данни. Отново искам да кажа, че за парламента би било прекрасно да получи отговор в писмена форма, за да сме наясно какво не е, е точно в нашия доклад. Няма проблем сега да отговаряте, можете да ни отговорите писменно. И накрая въпроси към представителите на двете компании. Вие, вашите компании обявяват ли се за прозрачност в данъчното облагане? Примерно да се оповестят ключови данни от отчетите за всяка отделна страна. Готови ли сте да направите това? Госпожа Яйц. Настоящата корпоративна структура на Макдоналдс в Обединеното кралство е с направена така, че заплащаме законовата ставка на данъка по всички наши приходи в Обединеното кралство. А що се отнася до публичното отчитане по страни, Бихме предпочели тези доклади да се обменят между данъчните администрации, тъй като съдържат доста чувствителна за Макдоналдс информация, както и защото действаме в условия на много тежка конкуренция. Има около 140 хиляди подобни на нашите ресторанти в Европейския съюз. И тези наши конкуренти подлежат на местни изисквания. А що се отнася до доклада, надявам се, че съм ви отговорила по същество. Мога отново да кажа, че не съм сигурна каква е ползата от това да го обсъждаме отново ред по ред. Ние като дружество се опитваме да обясним, че плащаме данъците си, разкриваме работни места, назначаваме служители, използваме инвестиции. За мен е по-важно да отправя нашето послание, да обясня какво правим, отколкото да обсъждам други въпроси. Господин Кофот, не разбирам защо трябва да държите в тайна какви неточности сте установили в този доклад. Би било добре дори според мен обществеността да знае, че има грешки според вас в този доклад. Добре е да изясните това. Госпожа Яйц, ще си помисля по въпроса. Госпожа Джонсън, Току-що внесохме първия си доклад в рамките на отчитането по страни. На този етап, като се имат предвид структурата на доклада и правилата за изготвянето му, не смятам, че той може да стане публично достояние. Да видим как данъчните администрации ще анализират тези доклади. Да видим също дали всички държави ще прилагат една и съща процедура към тях. В момента плащаме данък върху всички свои приходи по света. Mrs. Pirko Luhononen now, please. Kiitos, arvo... Следващият евродепутат. Благодаря, господин председател. Благодаря на гостите ни за интересните им изказвания. На базата на днешните разисквания можем да направим няколко заключения. И двете дружества плащат данъци, но не е ясно дали плащат данъци съразмерни на данъците, които плащат техни по-малки конкуренти, като малки и средни предприятия на същите пазари. Имам въпрос и към двете дружества. Участват ли в финансирането на политически партии в отделни държави? Участват ли в провеждането на политически кампании? И ако отговорът е да, в кои страни и какъв е размерът на сумите, с които финансират? Госпожа Джонсън. По въпроса за това как Найки участва в политически кампании, не не мога да ви отговоря на този въпрос, тъй като това не спада към моите компетенции. Същото въжи и за Макдоналдс. Да, това също е извън компетенциите на нашата комисия, но както и да е. Петър Зимон – Въпрос към госпожа Яйц. Госпожо Яйц, в писмените си отговори заявявате, че между 2013 и 2017 сте заплатили корпоративни данъци в размер от над 3 милиарда и че освен това средната ставка за данъчното облагане на предприятието ви е 29%. Имате ли конкретни цифрови данни за това? В какъв размер сте плащали данъци преди преструктурирането на Макдоналдс и какъв е бил размерът на данъците след това? какъв е бил размерът на данъците преди и след и върху каква печалба и какъв оборот са се заплащали. Госпожа Яйц, когато преди съм правила такива изяви, казах, че законовата данъчна ставка през предходния 5 годишен период за Макдоналдс бе почти 27%. Към момента тази ставка се увеличава. Това се дължи и на разрастването на дейността на Макдоналдс. Ако в една държава с по-висока данъчна ставка има по-бърз растеж, то държавата с по-ниска данъчна ставка ще вдигне средната стойност. Освен това има последици от преместването ни в Обединеното кралство – преместихме своя собственост от Азия и от САЩ в Обединеното кралство. Така че чрез тази нова структура се увеличи събирането на данъци в САЩ. Господин Симон, можете ли да цитирате сега конкретните цифри или може би може да ни ги изпратите по-нататък? Какъв точно е бил размерът на данъците ви и каква печалба и какъв оборот са съответствали на тази сума. Госпожа Яйц, не разполагам с цифрите, работим по-скоро с съвкупни стойности. Оборотът ни е публично достояние. Сега той се изчислява по сегменти, а не на географски принцип, поради промяната в корпоративния ни модел. Но нямате в момента тази информация. Принципно бихте ли искали да я споделите с нас по-нататък в писмена форма? Възможно ли би било? Задължени сме проявяваме воля да предоставяме всяка информация, която се изисква от нас. Но разбивката по страни за печалбите и оборота ни не е нещо, което бихме искали да споделяме. Това е вътрешно фирмена информация. Председателят. Добре, благодаря. Госпожо Джонсън, не, добре. Дариош Русати, ЕНП. Госпожо Яйци, искам да се върна на отговора ви на първия ми въпрос. Казахте нещо много интересно. Казахте, че франчайзополучателите плащат 85%. 85% от какво? От печалбите ли, които реализират? Упоменахте също така и средна данъчна ставка върху дейността ви в Европа от 29%. Бихте ли изяснили? Нека изясня, тъй като не това имах предвид. Към момента 15% от ресторантите ни са собственост на Макдоналдс. 85% от ресторантите ни в Европа са собственост на франчайзополучатели. Това са независими стопански субекти, които имат предприемаческа свобода, свобода за стопанска дейност. Предполага се те да спазват законите в съответните страни. Нямам информация от данъчно естество за трети страни. Това са трети страни, наричате ги трети страни, така ли? Да, това са независими предприемачи, но вие сте сключили споразумения с тях на базата, на които те работят като франчайзополучатели от Макдоналдс. Плащат за това, нали така? Да. Колко плащат? Различен е размерът на плащанията роялти. Говорихме за това как се събират различните видове роялти. Може би въпросът ви е дали или не имаме информация за данъците, които плащат тези франчайзополучатели. Нямаме информация. По споразумението за франчайзинг те трябва да спазват законите на страната, където извършват дейност, включително и данъчното законодателство. А 29% данъчна ставка, тук става дума за дейността на Макдоналдс като корпорация, както и за данъците, които се получават по роялти в Обединеното кралство. Нямате представа каква част от печалбата преди данъчно облагане се плаща под формата на роялти, тъй като тези плащания роялти намаляват данъчната основа в отделните държави членки. Искам да имам такава информация. Мога да споделя с вас информация за плащания от трети страни за сравнение с компанията и тя е следната. През 2017 регистрираните ни приходи са били почти 23 милиарда долара. 12 милиарда се падат на продажбите, малко над 10 милиарда се падат на плащания за роялти или найем от страна на франчайзополучателите ни. Има нещо важно във връзка с франчайзинг модела, а именно, че плащането на роялти дава възможност на франчайзополучателите ни да се разрастват бързо и реализирайки големи печалби. Хиляди са служителите ни, те са наети както от Макдоналдс, така и от независими предприемачи. Плащат се роялти, за да се използват марката, ноу-хауто, иновациите, за да се получи достъп до много активи и предимства, които предприемача не трябва те първа сам да създава. Това води до увеличаване на печалбата за франчайзополучателя. Има възможност да увеличи печалбата си. Не би имал такава възможност, ако работеше изцяло за своя сметка, без да може да се възползва от Макдоналдс и 60-те години успех, които са зад гърба. Una pregunta muy, muy concreta. Благодаря, председател. Имам конкретен въпрос. Не мисля, че получих отговор, когато го зададох. Затова го задавам отново по друг начин как промените в европейските правила, свързани с плащането на данъци за авторско право, ще ви засегнат. Какво очаквате, че ще се наложи да правите и как тези плащания за интелектуална собственост, отново казвам, ще ви засегнат? Mrs. I'm sorry, I, I don't understand the... Съжалявам, но не разбирам въпроса за промените при плащанията, свързани с интелектуална собственост. Може би говорите за цифровата... Цифрова... Не знам за какво говорите. И аз не знам. I don't either. Well, you think it's rather related about, about... Може би е свързан с вътрешни прехвърляния в дружеството, свързани с правата на интелектуална собственост. Може би да се уточни въпроса от задалата го. И vuelvo a Да. По-рано зададох този въпрос. Казах, че има законодателство, този парламент, за общата консолидирана корпоративна данъчна услуга – и за извършването на мониторинг върху чуждестранни дружества. Как тази промяна ще засегне плащането на данни? Тъй като плащаме данъци във всяка държава, в зависимост от законодателството на тази държава и следвайки принципите на ОИСР, не мисля, че може да очакваме някаква промяна при плащането на данъците в Европейския съюз. Госпожа Ец. We operate in every... Ние работим във всяка една европейска държава и плащаме данъци там, където работим. Не знам как ще се променят тези правила и как те ще променят това, което ние правим. Well, Има ли други въпроси? Няма. Ще дам думата на съдокладчиците. Всъщност ще ги попитам дали искат да вземат думата за коментар. Uh, Благодаря за това, че бяхте тук и говорихте с нашата комисия. Надяваме се сътрудничеството ни да продължи. Имаше елементи, които не получиха отговор. Надявам се да бъдат изяснени. Не всички, които каним, идват тук. Така че е важно, че вие дойдохте и говорихте с нашата комисия, отговаряйки на нашите въпроси. Надявам се да можете да ни изпратите допълнителна информация по въпросите, които ви зададохме. Да, казах, че ще помисля по въпроса. Сега искат ли да кажат нещо нашите гости в заключение? Меки предвид казаното, имате ли желание да направите някакво изявление? Не, задължително, разбира се. A short statement's fine, thank you. We appreciate the opportunity to... Благодаря за тази възможност за това, че поканихте Макдоналд за да присъства. Очакваме да продължим сътрудничество с Европейския парламент. Смятам, че в заключение пак трябва да се съсредоточим върху разработването на политики. Благодаря за усилията на Европейския парламент, за желание за премахване на сложността на разпоредбите, свързани с данъчното облагане. Искаме правна сигурност и последователност. Благодаря ви за усилията в тази посока. Госпожа Джонсън. Да, благодаря ви за тази възможност да говоря днес пред вас. Найки иска данъчна политика, която да даде възможност за добър бизнес климат, да има е, последователност на изпълнението по цял свят е, на законодателството. Това подчертаваме в световен план. Е, с удоволствие ще участваме в бъдещи дебати от този тип. Няма да правя подробни заключения. Всеки може да помисли върху това, какво чухме днес. Това ще бъде отразено в докладът ни накрая. Много теми има за изследване, много мерки трябва да се предприемат и от разследващите журналисти. Те отново излязаха с нова информация – законодателите и онези, които изпълняват законодателството, също трябва да предприемат мерки. Благодаря на госпожа Джонсън, благодаря на госпожа Йейтс за тяхното присъствие днес тук, за онези дружества, които отказаха поканата ни. По различни причини, всяко едно от тях, но, както казах в самото начало, това ще бъде обсъдено на ниво координатори на политически групи и ще излезем с евентуални решения или мерки как да се реши този въпрос. Благодаря ви за присъствието ви тук на това изслушване. Трябва да съобщя на нашата комисия, че двамата съдокладчици се организират дебат по данъчната реформа на президента Тръмп. Този дебат ще се състои на 27 юни в 12.45 в зала Ян 6Q2. Темата вероятно ще заинтересува мнозина. Следващото ни заседание ще бъде в понеделник 25 и след това в четвъртък 28 юни. Благодаря ви. Закривам заседанието.